това приключихме дебата. Следващото заседание ще бъде утре, четвъртък, 27 феврари 2014 година от 8.30 до 14 часа. Дневният ред е публикуван и може да бъде намерен на интернет сайта на Европейския парламент. Закривам заседанието.